основават на принципите заложени в този доклад, който се надявам да бъде подкрепен от мнозинството утре по време на гласуването. Благодаря на колегата Макарти. Приключваме с обсъждането. Утре в 11.30 ще е гласуването. Сега преминаваме към препоръка за второ четене. Ам... Доклад на госпожа Ингебор Гресле. разследване провеждане от Европейската шупа за борба с измамите. Давам думата на госпожа Гресле за 4 минути. sind Sie schneller, als ich gedacht habe. Бяхте по-бърз, отколкото очаквах. Господин комисар, господин председател, скъпи колеги, в момента говорим за Олаф, наличието на много вътрешни проблеми, грешки на управлението. Имаме проблеми с надзорния съвет и с контролерите. бих искала да разрешим всичките тези проблеми. Първо, структурата на службата е проблемна. Тя не беше приспособена към съдебните системи на държавите членки. От тук проистичат много проблеми, които са недостатъчно добре разрешени с реформите. А, също така има вътрешни противоречия с службата. Всички задачи а, се свеждат до ролята на генералния директор. А, така че той е въздесъщ според настоящото а, право. Това и за бъдеще ще остане така. През 2008 година а, въведохме система на проверка и баланс, демократични структури, разделение на властта, подкрепени от генералният а, секретар а, и които бяха в защита на генералният а, директор. А, също така приложихме решението на е, Съда на Европейския съюз, други решения, но проблемите продължават. За съжаление, има пострадали от дейността на Олаф и не бих искала това да продължава и за бъдеще. Да, 2008 година има резолюция на парламента, която предвижда работата на независим надзор разделянето на властта трябваше да бъде осигурено. Новият генерален директор на ОЛАФ по време на триалога се е отказа от всички тези нововъведения. Така че междувременно имаме структура, която а, повече от а, когато и да било е а, върху една единствена фигура и зависи изцяло от него. А, тази фигура а, също така затруднява много работата на надзорния съвет. А, аз а, познавам службата отвътре а, и а, Дадох много малко предложения за второ четене, но апелирам към вас да помислите добре дали ще ги отхвърлите. Искам да ви обърна внимание на това, че това не са изменения, допълнения, свързани с една фигура. Опитваме се да променим структурите и по този начин да отстраним проблемите на службата ОЛФ, а не да отслабим нейната функция второто четене а, ни позволява да постигнем съгласие до края на годината. А, организирах 11 срещи, тристранни разговори, бях оставена сама по време на този триалог. А, само колегата Барт Стат ми а, помогна. А, дори когато поисках помощ, не я получих. Надявам се, че предложенията са в полза на съвета. Ценя съвета заради неговата рационална позиция и смятам, че едно забавене от 3 месеца може да бъде прието. Не се произнасям за или против генералния директор компромисният текст просто не решава проблемите, които имаме. И а, законосъобразността на методите на Олаф а, и ролята на надзорния съвет трябва да бъдат изяснени. А, моля за това. Благодаря. Благодаря на колегата Гресле. Давам думата на комисар Шемета от името на комисията. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Днес говорим за текста за Олов. Това е резултат, този текст е резултат на задълбочени преговори с съвета. Седем години траеше работата. Всяка част от текста бе е, продукт на споразумение между трите институции. Комисията не казва, че текстът е перфектен, но все пак това е добър резултат, постигна след интензивни преговори от страна на всички заинтересовани страни. Нека не забравяме, че искаме да подобрим ролята и работата на ОЛАФ, особено що се отнася до разследваните от ОЛАФ лица. В новия регламент има подобрени права за засегнатите за разследваните лица. Освен това се подобряват правомощите и възможностите на ОЛАВ за защита на европейските средства. Затова комисията трябва да одобри текста такъв какъвто е. Не значи обаче, че ние не разбираме вашата загриженост. Ние признаваме, че има възможност да се подобри законовата рамка отвъд тази реформа, но въпреки това смятаме, че най-добрият начин да го направим е последния, като приложим следния подход. Най-напред като заздравим това, което сме постигнали в преговорите с съвета. Нека приемем текста без изменение. Това може да се случи още следващия месец, а следващите изменения и подобрения могат да влязат сила много бързо. На следващо място би трябвало да подобрим рамката за работата на ОЛАФ. Комисията в тази фаза мисли за два елемента. Най-напред ще спомена е, предложението на комисията за, общия, за общностния прокурор. Този човек ще контролира е, как Олаф изпълнява своите правомощия. На второ място разследващи мерки. А тук говоря за случаите, когато се претърсват офиси, и за обезпечаването на доказателствени материали. За такива дейности има нужда от специална авторизация. Мисля, че действията на ОЛА в това отношение трябва да отговорят на, на съответните изисквания. На следващо място, надзорния съвет. Надзорният съвет е много важен, но този орган не бива да се намесва в тези две дейности, които аз преди малко споменах. Тук не става дума за контрол върху специалните разследващи дейности на ОЛАФ. Не става дума и за правна отговорност тук. Надзорният съвет не може да поеме тази роля. Смятам, че надзорният орган трябва да се основава на ясни и взаимно договорени споразумения. Това трябва да е обективен и независим орган. Нашата обща цел е да осигурим ефективната работа на ОЛАФ. Искаме да защитим финансовите интереси на Европейския съюз. В същото време трябва да помислим за нови альтернативи, като например тези, които вече описах. Комисията е готова да приоритизира сътрудничеството си с парламента по това досие. Има съществен прогрес, съществен напредък, който отбелязахме при, през последните години. Затова смятам, че вие ще подкрепите текста, одобрен от трите институции и се надявам конструктивното ни сътрудничество да продължи по, при останалите обсъждания на текста. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега ще се изкаже господин Дойч. Tisztelt кур, кедвеш, Уважаеми господин председателю, господин комисарио, дами и господа, ще обобщя моята гледна точка, като кажа две неща. Реформата в ОЛАВ и дебата тук в парламента протичат при променени условия. След като малтийския комисар подаде оставка и след като се стигна до процесуални проблеми. Това не става тук въпроса за Дали Гейт, а за Олаф Гейт. Възоснова на информацията, която получихме, се стигна до там, че генералният секретар на, генералният директор на ОЛАВ е извършил нередности. Нередности, които в случай, че са били извършени от друг служител на някоя държава членка, той е, до сега отдавна да е подал оставка. Това са, отделните, това са различните обстоятелства и условия, които имам предвид. На второ място не съм съгласна с господин Шемета. На унгарски казваме е, не можем а, да запълним една а, пропаст с празни ръце, защото има опасност винаги да паднем в тази пропаст. Госпожа Маковен е тук, така че мога да разполагам с две минути. Колегата от ЕНП ми подаде тази информация. Така че ще продължа. Благодаря. И така. Извършването на реформите в ОЛАФ може да стане на два етапа. Подкрепям доклада на госпожа Гресле и ам, предложените промени. Дами и господа, става въпрос за следното. Ако утре по време на пленарното заседание дадем един отговор, който няма да доведе до нов импулс в реформите, то тогава ние е, сме изправени в една ситуация, в която е, институцията съставена през 99 е, година не може да функционира нормално. Няма прозрачност. Ако утре по време на гласуването не можем да, да дадем един нов импулс, ОЛФ няма да е част от решението, а част от проблема. Надявам се, че Европейския парламент ще приеме е, предложените промени. Благодаря колегата Доч, колегата Гар за две минути. Господин председател, господин комисар Шемета, скъпи колеги, утре трябва да решим дали сме съгласни с резултатите от триалога във връзка с Олаф. И аз трябва да кажа, че аз съм доволен. Постигнахме напредък там, където трябваше. Има яснота по основни понятия, например достъпа на Олаф до данни. Има по-добра защита на обвинените, на разследваните лица. И ясна е ролята на надзорния съвет. И има също така и яснота за ролята на генералния директор. Той той трябва да а, спазва а, рамки, а, да осигури легалността на а, действията. Всичко това е заслуга на нашия докладчик госпожа а, Гресле и а, докладчика в Сянка Балцитис. А, има и изменения. Не казвам, че те са погрешни или отиват в погрешната посока, защото дори моята политическа група е предложила изменение. Но не можем да затворим очите си пред рисковете, ако продължим тази тема трябва най-сетне да влезе в сила новата разпоредба за Олаф, ирландското председателство а, не сигнализира никаква готовност за отварянето на това досие. А, получихме писмо от а, 2.10.2012, именно, че а, съветът ще се оттегли до върху мандата си от предишната година. За това смятам, че трябва да осигурим този напредък, приемайки предложението. Не защото не сме съгласни по същество с измененията, а защото те ще ни отклонят от пътя ни. Благодаря. Сега давам думата на колегата Мулдър за една минута. Благодаря, господин председател. Жалко е, че съветът не е тук днес, за да чуе това, което каза господин Гайер. Най-напред благодаря на госпожа Кресле. Тя беше много усърдна и постигна много. Ние смятахме, че резултатът ще е добър, но се случи казусът с господин Дали и се наложиха някои изменения. Не мисля, че тези предложения за изменения са лоши. Какво обаче ще се случи, ако ги приемем? Дали съвета ще се задейства? Може би комисара може да ни даде информация по този въпрос. Но имаме един проблем във всички случаи, а именно надзорния съвет и Олаф. Отношението между двете институции е проблематично. Интересно е да разберем какво е отношението на комисара по този въпрос. Може би е хубаво да създадем една комисия, която да анализира отношението между Олаф и надзорния съвет. Колегата Стас, благодаря господин председателю. Утре имаме две възможности. Или ще приемем измененията на госпожа Гресле Бове и Де Юнг и е, ще ги отхвърлим. Какви са тези изменения? тези изменения имат за цел да се направят полуки от случилото се и да се вземат предвид съгласието постигнато между съвета и парламента. Ня, не може да има законодателство, което да проистича от нищото има ясен конфликт между генералния директор на ОЛАФ и надзорния комитет. Този надзорен комитет е от много голямо значение, защото той а, проверява дали разследванията са законосъобразни и дали основните права на свидетелите и ам, обвинените са ам, спазвани. Сега започваме е, с е, една процедура, свързана с помирение и трябва да имаме предвид реалността и практиката. Не трябва да се държим като страхливи е, зайци. А, ние казваме да, съвета може да направи това. Уважаеми колеги, моля ви, приемете измененията на госпожа Гресле, а, изготвени и от мен и господин Бове, и по този начин като парламент ще покажем, че наистина имаме позиция. Благодаря на колегата Стас, колегата Чернешки за една минута. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! tak naprawdę e, mój szacowny poprzednik pan Stes, благодаря. Уважаеми дами и господа, господин Стес каза всичко, което аз исках да кажа. Олов трябва да бъде надзираван по-добре. Но нека да бъда по-конкретен. Има някои предложения за изменения, които може да изглеждат като е, предложения, които ще подобрят е, функцията на ОЛАФ. И ще улеснят контрола на ОЛАФ. Според мен, по-важното за надзорния съвет е да върви в правилната посока. Ние искаме да увеличим контрола на върху ОЛАФ ако тези предложения се приемат, ние ще ги подкрепим и се надявам, че парламентът ще ги подкрепи също. Благодаря. Благодаря. А сега господин Де Йонг. Благодаря, господин председател. Подкрепям госпожа Гресле и господин Старс. Ситуацията на Олаф е сериозна и а, трябва да намерим решение на конфликта между Олаф и надзорния съвет. Някои от измененията отиват в тази посока. А, трябва да направим действително, както господин Молдър предложи, а, е, един а, съвет, който ще а, посредничи. А, понякога държавите членки се обвиняват, че правят прекалено малко, но това е всъщност бездействие от страна на Олаф и това трябва да бъде проверено по вътрешен наред. Комисията поставя Олаф под натиск и сега от нас се очаква да действаме бързо, но аз смятам, че е шанс, а не е заплаха, ако чакаме предложението на комисията. Благодаря. Сега има думата на колегата Хартонг за една минута. Благодаря. Нашата колежка госпожа Кресле много внимателно се съсредоточила върху функциите на Олаф. Ние искаме да се борим срещу измамите, но ако Олаф не функционира, тогава нещата ще са много трудни. Аз говоря от собствен опит. Ето има един казус. Олаф започна по този казус е, разследване, но нищо не се чу след това. Аз подадох сигнала. Нищо не ми бе казано как се развиват тези разследвания. Има стотици такива казуси, които просто си почиват на масата на бю... по бюрата на Олаф. Така че виждаме, Олаф трябва да функционира по-добре. Липсват пари и автоматично се увеличават измамите. Благодаря. Сега продължаваме с господин Кели. Регламента за ОЛАФ, както е променен, смятаме, че ще направи ОЛАФ по-функционален, но за съжаление ОЛАФ не успя да се държи адекватно. Например, в случая на господин Дали, а господин Кеслер води именно разследванията. Не може да се каже, че тези разследвания бяха особено професионални. Реформите явно са необходими. Трябва да се укрепи Олаф. Ние всички ще имаме полза от това особено що се отнася до защита на хората, които подават сигнали, по-добър обмен на информация между държавите членки и между парламента с ОЛАФ и е, укрепване на функциите на надзорния съвет. Благодаря. Благодаря. Господин Балцити за две минути. Ачлабе фирменики, германска комисия снади. Благодаря, господин председател, господин комисарио. Първо искам да благодаря на госпожа Гресле за прекрасно свършената от нея работа и за нейните усилия. ОЛАФ е, е орган, който е от голямо значение за защита на европейския бюджет и в борбата с измамите броя на нарушенията се увеличава. С това се увеличава и ролята на ОЛАФ. Реформата има за цел да увеличи ефективността на ОЛАФ в разследващата дейност. Жалко е, че в нашите дискусии днес се концентрираме върху несъгласията, меж, различията между ОЛАФ и е, надзорния орган, а не се концентрираме върху реформите на ОЛАФ, е, които са е, плод на 7 годишен труд, както почерта комисията. Работата не трябва да бъде ам, смущавана от някакви междуинституционални различия. Необходимо е да се включат компетентни органи. Компромисният текст, договорен между съвета и парламента, може не е идеален и за двете страни, но новите правила ще засилят ефективността на разследванията провеждани от ОЛАФ. Реформата на ОЛАФ ще е една първа стъпка в посока подобряване действията на а, институцията. А, аз съм докладчет в Сянка, гледам реално на нещата и нека да приемем компромисния текст, предложен от съвета без измененията. Благодаря на колегата Балситис. Колегата Стариска да ви зададе въпрос. Приемате ли? Колегата Стас. collega balytis u bent een zeer minzaam man, een goede collega, maar ik begrijp de... Ehm, Вие сте действително добра колега, но не разбирам позицията на вашата парламентарна група. А, имаме процедура за местно време вземане на решение, тя съдържа три фази и след второто четене можем да започнем помирителна процедура. Самият аз съм участвал много пъти в такива процедури и можем да приключим след няколко месеца, както каза госпожа Гресле. А, ако сега приемем това предложение без измененията, няма да можем да го променим през следващите 3-4-5 е, години. Благодаря, господин Старс. Дам думата отново на господин Балцитис. Колега, е вална да съм преляйде. Благодаря. Уважаеми колега, часове наред сме обсъждали този въпрос. Комисарият разясни каква е процедурата и то много ясно. Може да не разполагаме с 3 месеца. Тази реформа може да бъде отложена за 2-3 години, докато се затова е важно да постигнем съгласие сега. Това е информацията, с която разполагаме и за това споменах позиция на господин Гайер, нашият координатор. Комисарият обещава в писмена форма, че след след като съгласието е одобрено, ние ще преминем в следващия кръг от преговори. Благодаря. Следващия оратор. Romans, friends, countrymen, lend me your ear. Wie im Drama von Shakespeare stehen wir an einer ние в момента сме изправени пред а, едно важно решение. А, искаме а, да има надзорен съвет преди половин година, през октомври миналата година. Ще да се съгласи с докладчика. Шест години съветът и парламентът а, се бориха за да постигнат компромис. Последните 6 месеца а, комисията ОЛАФ, надзорния съвет, превърнаха тази тема в някаква абсурдна пиеса. Не мога да си представя Олаф без функциониращ надзорен съвет. Имаше опити да се упражнява влияние. Е, чух, че е, господин Барозо е водил е, разговори, генералният директор. И искам да ви попитам, вие сте ли за един независим надзорен съвет? А, можете ли да говорите със съвета така, както разговаряте с нас а, в отсъствие на съвета? Аз самият не мога да си представя Олаф без подкрепа, без а, изясняване на ролята на надзорния съвет. Благодаря на колегата Тойра. Той цитира Шекспир. А, и цитатът продължава. Сега давам думата на колегата Андреас. Благодаря, господин председателю. Ако някой има нужда от доказателство за това колко неефективни са европейските институции, то тогава да погледне към 7-те години, които а, бяха необходими за реформиране на ОЛАФ. И те са достатъчни най-накрая постигнато съгласие между институциите и сега са необходими допълнителни е, промени. Най-важната тема е днес е, е, тук и е свързана с независимостта на ОЛАФ. Рамката обаче не се поставя правилно. Основната цел на ОЛАФ е да се бори с корупцията и измамите, да защитава европейските фондове. Олаф трябва да е независима институция и да действа независимо при защитата на фондовете. И Европейската комисия, Европейския парламент и Европейския съвет трябва да са наясно. Олаф трябва да доклава директно и да се очита пред гражданите за разходването на европейския бюджет. Ораторът е прекъснат. Благодаря на колегата Андреасън. Сега преминавам към спонтанните изказвания. Колегата Семки има думата. Otóż я бим chciał zwrócić е, увага на моим зданием. Благодаря. Искам да обърна внимание върху един важен аспект. Той не бе засегнат до сега. Дейността на Олаф. съсредоточава вниманието на гражданите си, на гражданите ни все повече и повече. И това се отнася с пълна сила и за бъдещите, предстоящите избори. Необходими са ни общи стандарти за това каква информация да се предава и как е, да се публикува тази информация. Ако защото много често информацията се предава много късно, едва когато е представена в медиите. Благодаря. Нямаме други колеги, които искат да се изкажат. Господин Шемета има думата. Благодаря, уважаеми колеги. Много ясно е, че парламента и комисията споделят една цел, а именно това е реформата и на ОЛАФ. Искаме да подобрим рамката за функциониране на ОЛАФ, за да осигурим прилагането и опазването на основните права. Е, искаме да укрепим системния надзор от страна на надзорния орган. На господин Тойрер, да, аз подкрепям идеята за силен надзорен орган, но както казах във въведението си, аз съм убеден, че трябва да приложим двустепенен подход. Той е най-подходящия в случая. Първата стъпка трябва да осигурим подобрението на рамката, в която функционира ОЛАФ. Имаме добри резултати при преговорите с съвета. Вашия докладчик работи много усърдно в това направление. Втората стъпка. Комисията трябва да допълнително да подобри рамката за функциониране на ОЛАФ чрез въвеждане на ново законодателство. Аз говорих за общностния прокурор, Комисията ще направи предложение скоро в това отношение. То ще включва консултации между институциите. Надявам се, че парламентът ще може да подкрепи този подход, който е в интерес както на гражданите, които биват разследвани, така и на европейските граждани. Би било хубаво веднага да приемем регламента, а в последствие ще продължим да работим върху реформата, която може да която работа може да продължи 7, а даже и 12 години. Благодаря, господин комисар. А сега госпожа Кресля. Благодаря на всички изказвали се. Искам да а, кажа, Ян, ако сега гласуваме а, тези изменения, а, съветът има 3 месеца за да ги разгледа. Ако е съгласен, това ще бъде добре. Ако не, ще а, се стартира нова помирителна процедура и тогава ще имаме възможност, макар и мъчно, да убедим съвета. Искам да благодаря на датското и на полското председателство и на техните представители за тяхната работа. Не бива да се страхуваме от съвета. Съветът също има интерес да се подобри работата на Олаф няма да е толкова трудно да бъда убеден. Но понякога се чувствам като ня... в някаква реална сатира, когато а, гласувахме нашия доклад 2008 година. Тогава чух а, много обвинения от страна на комисията във връзка с а, моят доклад. Комисията две години и половина замрази това досие и изобщо не се занимаваше с него, защото смяташе работата за него за е съвсем невъзможно. А сега смята, че не е възможно да продължим да работим още малко по него. Проблемите, които виждаме от две години насам, има действителен шанс да ги решим веднъж за винаги. Пледирам към вас, колеги, е, да се опитаме и е, не смятам, че всичко е, ще бъде на празно усилие. Смятам, че моите колеги, ако участват в помирителните разговори, ще постигнат добри резултати. Още сега ги кани сърдечно да участват в него. Господин Шемета, за подхода в две стъпки. 2006 година комисията предложи един независим аудитор на процедурата. След това отменихте това решение и след това го предлагате пак. Съжалявам много, но трябва да приключим този въпрос и трябва да се върнем към нашата работа. Благодаря на колегата Гресле. С това дебатът приключва. Ще се гласува утре в 11.30. Сега при... Пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Общо разискване за финансовите интереси на Европейския съюз.